Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, wir beginnen mit den Abstimmungen. И така започваме с гласуването. Започваме с стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Юнийско море. Както и островите в тези морета. Докладчика иска ли думата? Имате думата, госпожо Шуица. Е, хвала вам лепо. Мислим да smo odradili добър. Много ви благодаря. Смятам, че добре се справихме. Това е един много добър доклад, в който се говори за региона на Атлантическо юниско море с 800 е, хиляди граждани. Част от страните около в този регион са държави на Европейския съюз, а други са кандидати. И затова за тях е, е много важно също да спазват е, правилата предложени в тези стратегии. Аз съм също така и докладчик в е, доклад, комисията НВ, Надявам се да бъде прието на съзнанието на комисията НВ, което ще допринесе за неговото цялостно качество. Благодаря на всички колеги, които допринесоха сериозно на този доклад. Благодаря ви. Нека да започнем гласуването. Извини първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, нека да направим поварка. Прекратете гласуването. 30 гласа за, 31 гласа против, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против,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 Край на гласуването. 52 гласа за, 9 гласа против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления за докладчика. И най-вече за това, че успяхте да ни улесте живота по време на гласуването с компромисните изменения. Благодаря ви. И така стигаме до точка 5 от дневния ред настоящото политическо положение в Афганистан. че иска, иска да каже нещо? Ами няма какво да добавя към дискусията, но ако докладчиците в сянка имате някакви коментари, със радост ще ги чуваме. Благодаря ви. Някой докладчите в сянка би ли искал да направи някакъв коментар? Господин Стовичиус. Благодаря ви, господин председател. Колеги, въпросът беше доста дълъг и никак не беше лесен. Голяма част от предложенията не съвпадаха с нашата позиция. чакани дълго гласуване. Много от а, гласуванията са решаващи за това. Ви предлагам да имаме само едно решаващо гласуване, което да е поименно, мисля, че това ще бъде много по-просто и лесно за всички. Благодаря ви. Господин Прада има, има думата. Подкрепям предложението на колегата Островициус. I already said we support. Както казах, подкрепяме предложението на Островичиус.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 се противопоставя много остро на това предложение. Смятам, че това е една много недемократична процедура. Смятам, че трябва да гласуваме отделните изменения. Добре. Кой е за гласуването на блок? Против? Въздържали се? Ами имаме мнозинство. Кой подкрепя измененията внесени по доклада? За? Против? Въздържали се? В такъв случай измененията са се отхвърлят. Учително гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Прекратете гласуването. Два гласа за, 43 гласа против, 17 въздържали се, отхвърля се. Hmm? Wir kommen damit zum äh, Budget. Добре, така стигаме до бюджета за 2016 година. Давам думата на докладчика ни господин Преда. Мистер Преда. You have the floor. No. General budget of the European... Сега продължаваме с това точка от дневния ред, общият бюджет на Европейския съюз за 2016 година. Now... Моля всички колеги, които водят лични разговори в момента, ни пречат да отделим необходимото внимание на бюджета. Благодаря, господин председател. По отношение на бюджета ще бъда съвсем кратък в изказването си днес, защото ми се струва, че моята позиция относно приоритетите ни е ясно изложена в проекто докладът ми, който сте получили вчера. Но двама с това, с радост се чуя вашето мнение за вашите за вас елементи. Така че, за да работим, за да приключим възможно най-скоро, ви предлагам Както вече казах, получих ли, вчера получихте моето протостановище, за това ще бъда съвсем кратък. Предлагам ви най-напред да покажем чрез становището на нашата комисия, че подкрепяме проекта бюджета на Европейската комисия и че се противопоставяме на съкръщенията, предвидени от съвета, които засягат и външната политика на Европейския съюз. Ето защо ще предложа бюджетни изменения, които да възстановят първоначалното предложение на Европейската комисия. На второ място предлагам ви много ясно да посочим приоритетите на нашата комисия. Това беше целта ми в текста на моето становище, това ще направя и чрез бюджетните изменения. И когато казвам приоритети, ми се струва, че това са теми, по които има консенсус в нашата комисия. На първо място политиката на добросъседство на изток и юг от Европейския съюз страните имат повече от всякога нужда от нашата подкрепа и то не само на думи. Точка Б. Политиката в подкрепа на демографията правата на човека, тъй като става дума за ценности, които са в сърцевината на европейската интеграция. На трето място бих искал ясно да заявим нашата позиция в подкрепа на държавите кандидатки чрез Европейския съюз, тъй като те имат нужда от нашата подкрепа в процеса на реформи. И накрая по отношение на Близкия изток, подкрепата за палестинската автономия и агенцията на ООН за подкрепа на Палестина, тъй като в момента те се нуждаят от цялата подкрепа, която може да им окажем. Това са приоритетите, които аз предлагам. Разбира се, за, паралелно с бюджетните изменения за възстановяване, които всъщност е, искат да връщане към първоначалните суми на комисията, а не съкръщен предложен от съвета. край срок за внасяне изменения 23 юли. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, който вземе предвид всички индикации, които даде нашата група на социалистите демократите при изготвянето на мандата за тристранните срещи. Също така докладчика се предвид нестабилното положение в съседните страни на Европейския съюз и отвъд тях и че имаме нужда от много ясни приоритети. Текущите конфликти и а, спешното положение в региона на Средиземноморието изисква от нас да засилим кредити за поети ангажименти за политиката на добросъседство, в частност подкрепа на Сирия, Либия и Украина. Одновременно с това, непрестанната подкрепа за мирния процес в Близкия изток, за палестинската автономия и за УНРА е много важна за нас. Групата на Сирийски демократите обаче иска да сподели своите притеснения, свързани с последният параграф на становището, а именно параграф 5. Да се изиска бюджетен ред, отделен за върховният представи, да се прехвърли от общата политика за сигурност и отбрана към Европейската служба за външна дейност, за да се гарантира по-голяма последователност. За и демократите съществено значение да се запази печатният ред за върховният представител там, се в момента и да не се прехвърля към СВД. По този начин ще се гарантира оптимална такъв от която имаме нужда. Освен това, заместник председателя на комисията и върховният представител госпожа Могерини поиска проучване за изпълнимост, но след от него все още не са готови. По всичките си причини е най-добре да се продължи с настоящата бюджетна структура. Благодаря ви. Ja, ich bedanke mich bei Herrn Preda für den и аз бих искала да благодаря на господин Преда за изготвеният от него доклад. Можем да го оправим в подкрепата на нашата група, но ще внесем едно изменение, а по точка втора съм малко по-скептично настроена относно ролята на политиката на съседство или поне ролята, която тя играеше до момента. За нещастие, тя се, според мен тя се изчерпва с ам, споразумение с бърна търговия и подобряване на бизнес климата, вместо да се съсредоточава върху социалния напредък чрез подкрепа за системата за здравеопазване. Yeah, thank you very much. I guess it's yeah, quite obvious that uh, all благодаря ви. Ами мисля, че всички има ясно какво се случва в непосредствените ни държави и съседки, днес тук и на юг, и че това трябва да бъде основни приоритет за до година. И в групата на Алдени ние подкрепяме позицията и подкрепяме средства за положителни дейности в страните непосредствено и съседния Европейски съюз. Разбира се, въпросите свързани с правата на човека и тяхната закрила трябва да бъдат обект на нашия интерес. Благодаря ви. Благодаря, господин Преда. Благодаря на всички колеги. Както вече казах, крайният срок за нас изменение е 23 юли. Днес ще се срещнем с господин Фернантеш след няколко часа, за да се срещнем с представителите, всъщност той ще се срещне с представители на различните комисии. Ако не се лъжа, гласуването вече е предвидено за 31 август. Прав ли съм, господин председател? Има някакви възражения? Не. Ами добре, значи ще действаме по този начин. Ами колеги, избързахме с а, дневния ред. Делегацията от Украина ще пристигне в 11 часа. Ако искате, може малко да си поговорим за Иран. Не може би по-добре да го направи присъствието на госпожа Магирини. Днес след обед. Освен ако не искате сега да започнем обсъждането. Ако не, ще направим почивка. Добре, в такъв случай почивка, но Не забравяйте, че колегите от Украина ще дойдат в 11 часа, така че наистина моля ви, върнете се, за да приветстваме колегите от Украина и ако можете, вземете някой друг колега с вас. В противен случай, действително ще е малко неудобно да сме толкова малко при това важно посещение. Някои колеги, може би, вече са заминали в вакансия тук ще поставих един доклад в комисията АВКО и мога да ви кажа, че бях единствения представител на моята политическа група, така че доста колеги липсват тази седмица. Може би за бъдеще трябва да предвидим последната седмица преди лятната вакансия да бъде пленарното заседание. Всъщност това трябваше да направим този път, а не последната работна седмица да е тази седмица. но пък не е лесно да обясним и на съпругите си, защо толкова късно се прибираме.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

Morgen.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

Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Die Frau Колеги, моля да вземете местата си. Wir sollten anfangen. Danke den Kollegen, die nochmal zurückgekommen sind. Време започваме. Благодаря на колегите, които се върнаха за тази част от заседанието. с една много важна делегация от Украина, съставена основно от заместник министри. Тя се ръководи от госпожа Гнидук, заместник министър в украинското правителство. Тя отговаря за правителственият офис за европейска интеграция на Украина. И бих искала да, бих искала най-напред да дам думата на госпожа Келер, която с малко трябва да си тръгне. Тя е заместник председател на делегацията. Но, госпожо министър, ще ви дам първо думата на вас. It's an honor for... За мен е чест от името на украинската делегация да участвам в днешното ви заседание. Моментът е много труден за Украина, но едновременно с това ние се опитваме да изградим не само добри отношения с Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз, но и да проведем цялостни економически реформи, реформи всички области на обществения живот. Както знаете, през последната дни започнахме заседание на, ком... на Комитетът за асоцииране Започнахме да работим по дневния ред е, на споразумението за асоцииране, този един съобхватен документ, който беше подписан преди една година с е, Европейски съюз. Пропесът на цялостни и структурни реформи е основният приоритет на правителството и ние сме поели ангажимента да продължим с реформите, въпреки всички предизвикателства, пред които сме изправени. Много сме благодарни на всичките ни партньори и в частност на Европейския съюз за забележителната подкрепа, която ни оказахте до момента. Гръцки, а, извинете, украинският народ доказа преди години и половина на Майдан своята воля Вчера се проведе заседание на Комитета за асоцииране. Започнахме третият работа по третия инструмент. Миналата година през септември започнахме работа по съвета за асоциирането. Започнахме да изпълняваме доколкото е възможно нашите задължения по споразумението за асоцииране бихме искали да, да потвърдим още веднъж нашият ангажимент да проведем реформи, насочени към евентуално членство към Европейския съюз в Украина. Започна процеса на ратификация на споразумението с асоцииране във всички държави членки и разбира се, ние очакваме с нетърпение цялото, цялостно прилагане на споразумението с асоцииране от е, януари 2016 година. Всъщност всички граждани на Украина си дава сметка, че цялостната и задълбочено споразумение за свободна търговия в настоящия контекст е най-мощният инструмент, предоставен от Европейския съюз в подкрепа на економическото развитие на Украина тъй като той ни дава достъп до големият вътрешноевропейски единен пазар за украински продукти от 1 януари 2016 година влиза в сила цялостното търговско споразумение. Надяваме се също подкрепа и за улеснен режим за издаване на визи за украинските граждани. В момента ние сме започнали стъпки за изпълнение на задълженията ни по петият доклад по сътрудничеството с цел безвизов режим. И се надяваме, възможно е скоро този инструмент да влезе в сила, тъй като това ще бъде основният резултат, който правителството ще може да демонстрира подкрепата на Европейския съюз и факт, че Европейския съюз е готов да отвори ръцете за украинските граждани, ако те се ангажират с цялостни економически реформи. Също така очакваме с търпение изключването на споразумението за общо въздушно пространство. Това ще е друг видим успех в двустранните ни, ни отношения. Високо ценим подкрепата на Европейският парламент за суверенитет и териториалната цялост на Украина, както и заклиняването на руската агресия и едностранното анексиране на Крим. Благодарим и на неформалната група на приятелите на Украина, които ни подкрепят пред, във всички предизвикателства, които сме изправени като държава. И се надяваме, че тази неофициална група ще стане официална и ще се намерят много ефективни начини и то на всички фронтове, не само тук в Европейския парламент, но чрез вашето влияние и в националните парламенти, във всички държави членки на Европейския съюз. Разбира се, ние, вя, ние очакваме с нетърпение сътрудничеството ни с Европейският парламент. И приветстваме новия проект, който започна да осъществява Европейския парламент съвместно с е, Украинския парламент, а именно съвместното сътрудничество между Украина и Европейския съюз. Всички сме поели ангажимент за цялостни структурни реформи. Но се радвам, че не съм сама тук, някой път дори се шегувам, че тук с мен е цяло едно а, мини, малко правителство, което отговаря за европейската интеграция. А, имаме заместник министр, отговарящ за европейската интеграция във всяко министерство в Украина. В Украина. Това са хората, които отговарят за структурните реформи, реформите в процеса на европейска интеграция. тези две насоки на развитие трябва да бъдат съгласувани, тъй като реформите са част и от вътрешната ни политика, и от сътрудничество с Европейския съюз. Така че бих искала да ви благодаря аз лично и от името на цялата група за това, че ни покани за нещо посещение. Благодаря, госпожо Калас. Благодаря. Добре дошли на всички. Като заместника председател на парламентарната комисия за асоцииране между Европейския съюз и Украина, искам да ви поздравя с добре дошли в Европейския парламент. Надявам се, че първото заседание на нашата комисия ще постави добра основа за нашето бъдещо сътрудничество. Много е добре, че сме тук и че се срещаме и можем да обменим мнения, защото те ще ни помогнат да установим сътрудничество, да разберем нуждите си и да преодолеем трудностите си. Единствено, работейки заедно, можем да направим така, че изпълнението на споразумението за асоцииране да мине гладко. Напоследък се появиха безпокойства, че може би е, усилията за реформи може би ще спрат е, примерно законодателството в парламента, което има за цел именно да върне назад реформите. Разбираме, е, че положението на правителството и на Върховната Рада е трудно, в началото на юли е, присъствахме във вашия парламент с е, председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Е, наблюдавахме и процеса на дискусиите за някои от трудните за прокарване законодателни предложения. Знаем, че нещата в момента са трудни и трудно може да се обясни на хората но в края на кращата тези е, реформи са от ключово значение, ако трябва да се е, върне страната към една конкурентоспособна економика. Ние можем да помагаме и сме готови да направим всичко за ефективното извършване на реформите. Обществото също разбира е, как точно, какво точно целят реформите. От е, наша страна е много важно е, да можем да ви помагаме и то в положителен смисъл. Много европейски страни са преживели подобни реформи и са получили много от тях е, – така че, според мен, нашето сътрудничество е една възможност да се обмени опит за ползите от подобни реформи. Затова и очаквам с нетърпение да чуя вашите мнения и, работа, и бъдещата ни работа с вас. Благодаря. Благодаря. Сърдечно добре дошли на всички. Нека да ви уверя, че всички ние, не само от групата на НП, но и от повечето политически групи в парламента, е, продължаваме да подкрепяме общия подход на Европейския съюз към Украина и е, заставаме зад позицията си за руската агресия и санкциите, които са въведени от юни, именно показват това. Считаме, че е изключително важно като съюз да останем единни и да дадем отпор на усилията на Русия. Що се отнася до работата, свързана с споразумението за асоцииране, политически аз подкрепям много силно факта, че стигаме до момента, когато ще има е, и, и когато вече има точна дата за влизане в сила на безвизовия режим с вашите граждани. Мисля, че политически, емоционално и чисто технически това е най-добрият начин да покажем подкрепата си за вас. Имам въпрос за някои конкретни дейности, с които се занимаваме в момента. Аз присъствах е, на откриването на мисията за подпомагане в Киев, която ще работи по някои реформи специално с е, законодателството за главния прокурор и въпросите на вътрешната сигурност. Може ли да ни кажете в последните 4 месеца какво се е случило, какви мерки са предприяти, как оценявате за сега нашата подкрепа, нашия принос, какво можем различно да направим? Каква е вашата оценка за мисията за подпомагане? Grazie Presidente, un saluto anche da parte mia ai nostri ospiti. Благодаря. Също добре дошли на нашите гости и от мен. Мисля, че можем само да повторим отново, че сме готови да ви подкрепяме, да ви сътрудничим за споразумението за асоцииране. Мисля, че е изключително важно да има и е, зона на свободна търговия, да отпаднат митата и търговските ограничения. Също много добро е постижението за безвизовия режим. И сега е момента да повторим отново, че ние сме готови да окажем пълна подкрепа на Украина възможността да се изпълнява споразумението за асоцииране както по общата политическа платформа, така и по конкретните технически глави е на лице. Особено когато се изпълнят в тяхната цялост реформите. Както каза госпожа Калас, те са много важни и може би ще се окажат тежки за част от населението, но те са необходими, за да се е, стигне до пълно изпълнение на споразумението. Искам да чуя вие какво мислите за полезността от е, реформата за пълното изпълнение на споразумението от Минск. По отношение на Русия заемаме много ясна позиция, както и за Крим. Това е една друга тема, но е, споразумението ще бъде изпълнявано, когато Украина реално успее да изпълни изцяло предвидените реформи. Значи посланието е пълен ангажимент, пълна подкрепа за вас, с много настойчиво окоръжаване да извършите изцяло реформите. Благодаря, господин Танок. Ние сме третата група в парламента, консерватори и реформатори и като група винаги сме много силни приятели на вашата страна, Украина. Аз лично наблюдавам какво се случва там от 2002 година. Wall Street Journal тогава коментира, че Украина има нова европейска перспектива, което звучеше много ексцентрично на времето си. Господин Брок и Сариус Волски бяхме, присъствахме на Оражевата революция и всъщност вашето правителство ни даде органи за заслугите на дипломатическата сфера. Мисля, че господин Путин много силно сбърка с инвазията и анексирането на вашата територия. Сега, слава Богу, само 5% от вашата територия на континента е окрупирана, хвърлена са огромни ресурси и руската економика е страда, защото цените на петрола са ниски. И е, вашето правителство има право да бъде е, въоръжено със съответните оръжия, за да се защитава. Ние подкрепяме и санкциите е, срещу Русия. Ако Путин бъде толкова глупав да тръгне към Мариупол и да създаде наземен коридор, ние ще бъдем за това санкциите да се засилят по всякакъв възможен начин. Нашата група също подкрепя споразумението за асоцииране и за свободна търговия и е, режима за облегчаване на визите. Независимо от е, факта, че реално във вашите източни части на страната се води война, много сме впечатлени, че сте готови да изпратите военни обучаващи в подкрепа на процесите в Афганистан. И нека пак да кажа, ЕКАРЕ е най-големия ви приятел в Европарламента и да кажа на украински слава на Украина. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie w parlamencie. Благодаря. Това е господин Юрек. Добре дошли в Европейския парламент. Съвсем неодавна ние приехме доклад за Черно море, където се говореше и за заплахата на националната сигурност е, за Украина заплаха, която, е, с която вие трябва да се справяте, а ние да наблюдаваме положението. За нас сигурността на Украина е част от нашата обща сигурност, особено на Централна и Източна Европа. И искам е, да ви насърча е, да чуем от вас какво искате вие, какво, от какво имате нужда да направи за вас Европа, защото Европа е изградена на базата на солидарност. Нееднократно сте чували за общностното законодателство. Украина ще трябва да го приеме в, по пътя си към присъединяването. Но искам да чуя от вас какво очаквате от нас. Вие сте шестата най-голяма нация в Европа, по-голяма страна сте от по-голямата част от страните членки на Европейския съюз и имате право да изложите вашите очаквания. А по отношение на сигурността, смятам, че се пропуснаха някои възможности с съответните действия на господин Порошенков включително. Източна Украина е тази, която ще реши бъдещето на мира – и ако мога и да коментирам, изключително важно е да има борба с корупцията. Не може да има демокрация, ако решенията на публичната администрация могат да се купуват. Ако обществото не е убедено, че властва закона. Ако решенията на правителството не отразяват исканията на народа. Това е опасно. А другата страна на медала е, че другите много страни от Централна и Източна Европа е, са минали през тези реформи, но народа трябва да е убеден, че тези реформи са в негов интерес, че те не изпълняват някаква абстрактна идеология, а са практическо средство за решаване на проблемите. Безспорно, трудни са стъпките. Ние от личен опит знаем, че не е толкова лесно да се измъкне човек от комунизма. За това е, трябва да се работи за реформите. Ние ще направим всичко да ви помогнем и ви насърчаваме да работите в, е, за най-добрите интереси на вашия народ. И ние ще направим всичко, защото работим на базата на солидарност. Thank you, Chair. Indeed, um, um... Господин Алстревичус, благодаря господин председател, е, скъпи колеги, е, госпожо представител. Е, вие неколкократно сте идвали в Брюксел. За нас винаги е удоволствие да присъстваме на такъв открит обмен на мнения. Аз от все сърце ви поздравявам за това, че в украинската група има преобладаващо млади хора. Това е ясен знак, че по-младото поколение поема отговорността за бъдещето на страната ви. За нас това е много добър признак е, е, за това, че е, хората, които работят в държавната администрация, ще се заемат с необходимите промени в страната. Реформите, е, които трябва да се приложат в Украина, са огромни. Е, може би това е цената за повече от две десетилетия, когато страната не е била реформирана както трябва. Е, по-скоро да се играе на реформи, вместо да се прилагат реформи и те да стават действителност. Е, Украина има огромно ограничение. Това е война. Повече от 20% от националните ресурси е, трябва да бъдат разходвани заради е, военното нашествие на Русия в Украина, в източната и южната част на Украина. Задачата не е лесна. Едновременно с това вие се занимавате с реформи. Мога да ви кажа, че вие сте чудесен пример дори за някои държави членки, които не желаят и не са готови да приемат решения и да ги приложат. В същия е, дух вие, е, имате, вие, вие оставате чудесен пример на висока цена. Нещо повече. Е, Русия Русия доказва, че нереформирана Русия е заплаха за самата себе си. И европейски опити, най-добрите практики е, трябва да стигнат и до Русия. Така че е, е, вие сте правилен път за Русия за в бъдеще. Поне така се надявам. Имам два въпроса към вас, Наталия, вероятно към екипа ви. От последното интервю на министър-председателя е, Юта Нюк, който преди да замине за Съединените щати, той каза, ние, правителството, изпращаме много проекто закони и изменения до Радата, до е, Народното събрание, но то, но то по-бавно гласува тези закони. Можете ли да ми кажете нещо повече за сътрудничеството между изпълнителната власт и законодителната власт? доколко, доколко е, е, има синхронизиране на действията, докато се постигне резултат. И накрая, при положение, че вие сте в Брюксел, е ясно, че вие сте мобилизирали много ресурси, различни видове ресурси, тук е, е представителя на Европейския съюз в координационната група. Добре дошъл и на него. Как оценявате ефективността на помощта на Европейския съюз? Какво да подобрим, какво да направим е, в повече, за да постигнем общата си цел? Европейски реформи е, и присъединяването на Украина към Европейския съюз. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem bil v. Господин е, Петирле, е, госпожо, преди две седмици аз бях в Украина е, и виждам огромна разлика спрямо същия период на миналата година. Виждам много голяма разлика е, виждам разлика в местата, които посетих при последното си посещение, последния път, когато бях в Украина. Има различно политическо разбиране за обстановката. Промените не са просто физически. Трябва да продължат реформите, е, и е, мисля, че е, е постигнат напредък. в момента говорим за намерения, за вярност към нашите ценности и нашите решения придобиха официален вид, изхождайки от принципите, които трябва да се прилагат. Някои неща са политически определени, те остават константна величина в сътрудничеството ни. За мен е удоволствие, е, че е, сътрудничеството с парламента се задълбочава. Сега има задължителна рамка, но трябва двустранно да проявим амбиция, за да се възползваме максимално от тези възможности. Някои задачи по-лесно ще се извършат, но има и други неща, които трябва да бъдат направени, но които за момента не могат да бъдат направени. Има и е, други неща, които също са от значение за нашите интереси и ценности. Така или иначе, е, е, в името на бъдещия напредък искам отново да повторя, Бих искал да повторя, че в Украина е необходима политическа и техническа помощ. Резултатите от тези реформи са важни както за Украина, така и за целия регион. Приностровието показа, че Украина може да се управлява както трябва и може ефективно да използва своите собствени ресурси че може да постигне е, устойчив економически растеж. Има хора, които съзнават тази възможност, които искат това да се постигне и е, за това е, е, за мен ще бъде много голямо удоволствие, ако политическата стабилност допринесе за постигането на тези цели. Надявам се това да се постигне и във вътрешната политика, но и в чужда странната политика. С удоволствие очаквам сътрудничеството за бъдеще и ви пожелавам всичко най-хубаво. Давам думата на господин Либерацки, председателя. Господин Либерацки, аз е, от все сърце приветствам с добре дошли нашите украински гости. Въпросът ми е какви са финансовите и економическите прогнози за Украина до края на годината? Знаем, че има политическа нестабилност, знаем, че има и военна ситуация, ако мога така да се зредя. Има отлагане е, на административните промени, но това може да доведе до е, социално недоволство. Има ли такава опасност? Каква е надеждата за Украина? Е, дали е, за правителството е, ще стане по-лесно или ще стане невъзможно да управлява? Защо задавам този въпрос? защото ще бъде добре Европейския съюз да е наясно с положението, защото ако има някаква необходимост да се действа, ние трябва изпреварващо да действаме, а не просто да реагираме. Ние трябва да изпреварваме кризите и да се опитваме да се справим с тях преди да са станали. Това е евентуален източник за партньорство. Благодаря. Аз също приветствам нашите европейски колеги в Европейския парламент. Първо, ние разбираме, че външното положение на Украина продължава заради войната в източната част на Украина. Едновременно с това е, и двете страни, и Европейския съюз може да направи нещо повече, за да подкрепи е, Украина. Първо за пълното ратифициране на споразумението за асоцииране от всички държави членки е, лично аз смятам, че факта, че не всички държави членки са ратифицирали споразумението за асоцииране, преди е, среща на държавните глави в Рига е, показва, че не всички държави членки са ратифицирали споразумението. Когато говорим за освобождаването на визовия режим, има евентуална възможност да се вземе решение преди края на годината. Въпросът не е само технически, но и политически. Така че отново се надявам на единодушие в Европейски съюз е, за това е, украинските граждани свободно да пътуват без визи в Европейския съюз. Економика и бизнес е, няма план на правителството за масова приватизация е много важно ние да насърчим големи европейски дружества да вземат участие в процеса на приватизацията. Това не е въпрос само на пари и на инвестиции, но и на ноу-хау и нещо, което е много важно културата на труда. А мисля, че ако искате да се борите с корупцията в Украина, е, новата култура на труда е, на големите е, западни дружества може да доведе до промяна. Тоест трябва да насърчим е, украинската страна да бъде колкото може по-открита за участие на западни компании в процеса на приватизацията, но и насърчаване европейски дружества да участват в търгове. И накрая, финансовата подкрепа. Е, по време на среща на държавните глави по източното партньорство е 1,8 е, е, милиарда бяха отпуснати за помощ на Украина но разбираме, че необходимостта са много по-големи. Трябва поне 25-30 милиарда. Е, дори страната се нуждае от много повече, ако иска да се постигне успех по прилагането на реформите, борбата срещу корупцията и други важни неща. Разбира се, че Украина е, е тази, която трябва да е, приложи тези реформи. Ние знаем в какво се състои корупцията, бизнес климата е много несигурен, така че, ако искаме да постигнем съвместно това, което искаме да постигнем, а именно Украина да стане нормална европейска страна, ние като Европейски съюз и Украина трябва да направим всичко, за да постигнем това. Но едновременно с това, още веднъж, е, е, трябва е, да се направи всичко, за да се спре войната в е, източна Украина и също така нелегалното, незаконното анексиране на Крим. Господин Сариус Волски има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли. Е, настъпва момента за край на тези любезности е, и топли приказки. Страна като Украина, която има специални взаимоотношения с Европейския съюз, Нека да говорим за е, конкретни неща. Доколко се е, транспонира европейско законодателство и е, плана за война? В нашата комисия ще поручим напредъка, ще гласуваме доклада за напредъка, ще навлезем в подробности. И, както казах, тези любезности и общи приказки вече трябва да престанат като цяло, напоследък и преди това, Европейския парламент е гласувал резолюция за Украина, която беше изпратена до украинското правителство, до съвета, до европейските институции и до украинското правителство. Никакъв отговор. Никакъв отговор. Имаше конкретни предложения как да се организира координацията между Европейския съюз и правителството, как да се структурират. Ние предложихме е, Европейска министерска служба да има координация на помощта. От тези структури щеше да се определи резултата от процеса по асоцииране. Аз мисля, че асоциирани страни като Украина би трябвало да реагират е, на документи от Европейския парламент, които са изпратени до тях. Въпросът ми е, какво ще кажете за структурата за координация, за координация на помеща от Европейския съюз, отвъд добре дошлата делегация на министерства от Украина? На второ място. Как върви работата между правителството и администрацията на президента? От Брюксел не е ясно каква е връзката между правителството и президентството по е, работата върху европейските дела. Каква е връзката между е, заместник-председателя на администрацията на президентството в Украина? Има ли промени там е, и вашата структура, Наталия? Европейската ви структура? И на трето място, ако обичате, е, проучете как работим с други асоциирани страни, е, каква е практиката, как е, реагират те на мониторинга, чието координатор е нашата парламентарна комисия по външни работи и евентуално другия път, защото трябва да се виждаме по-често. Казвам това като докладчик за Украина, Нека да обсъдим как да работим, а не само е, как е, да се задаваме общи въпроси, как да любезничим. Е, това става на друго ниво, между правителствени ръководители, между държавни глави. Тук работим конкретно по земни дела, по реформи, по транспониране на директиви и регламенти във вашата правна система, по отпускането на средства и прочие и прочие. Проучваме и най-добрите практики. А, също, така, също така, това е едно предложение, една оферта. Ако ви имате напълно, бихте били напълно прави да сте неудовлетворени от работата на Европейската комисия, може би а, вие не искате да го кажете, обаче ние знаем неизправностите в работата. Тук в парламента ние наблюдаваме резултатите по споразумението за асоцииране, но и резултатите от работата на нашата Европейска комисия. Особено Таск е, Форс за Украина, Генералната дирекция и прочие. Много често декларациите на Европейската комисия са далече от действителността, а ние наблюдаваме и двете. Искаме да се постигне успех – така че, е, ако обичате, е, ако обичате, бъдете смели. Е, кажете ни направо, ако искате, можем да организираме среща при закрити врата, без комисия, без наблюдатели, защото ние нямаме избор. споразумението за асоцииране с Украина трябва да бъде успех, бърз и категоричен успех. Нека да работим сериозно. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Chairman. Distinguished... Господин Бустинаро, благодаря господин председател. Добре дошли на нашите украински гости. Спирам до тук. Два въпроса. Първо, как оценявате приложението на споразумението от Минск, като имате предвид, е, че е, мисията няма достатъчно активи и достатъчно средства? какво да се направи, за да постигнем общите ни цели? И на второ място, какво бихте ни предложили да направи Европейския съюз за Крим, защото е, Крим не е част от никакво миско споразумение, било то първо или второ. Освен това, според международното право, е, е, Крим е част от украинската територия. И Европейския съюз при всеки случай трябва да повтаря това. И накрая, като румънец и като социалист, аз мога само да подкрепя отново украинското правителство. Те извършват огромни работа в условия на война. Това никак не е лесно и винаги трябва да се оценява високо. Късмет. Yeah. Uh, I have only one question. Имам само един въпрос. Вашето правителство ще успее ли да обезоръжи тесния сектор. Uh, thanks very much. Uh, uh, very briefly, I... Много ви благодаря. Съвсем накратко всички признаваме, че Украина е изправена пред безпредседентни предизвикателства, дължащи се на безпредседентната натиск от страна на Русия под всякакви форми, както и вътрешните трудности в страната. И тези безпредседентни предизвикателства получиха в отговор безпредседентна подкрепа от страна на Европейската комисия. 1,8 милиарда евро бяха отпуснати като макрофинансова помощ за Украина от страната от държавите на Европейския съюз и МВФ. МВФ отпуснаха помощ на страната в размер от 17,5 милиарда евро и също така Европейската комисия предоставя на страната близо 200 милиона евро годишно под формата на субсидии като бюджет, помощ за бюджета и техническа подкрепа. Европейската комисия помага в преговорите между Украина и Русия за енергийните доставки на страната и а, се гарантира доставките за зимния сезон. Европейската комисия участва в, също така и в тристранните преговори по търговските въпроси между, европейски, между Украина и Русия, както и в различни други структури, включително и нашата група за подкрепа винаги се стреми да помогне на Украина. Съгласно с господин Сариус Волски, хармонизацията на достижение, достижение на право е много важна задача, но от техническа гледна точка това е най-лесната задача. По-сериозно предизвикателство са е, систематичните промени, проблемите в системата. Но вие вече споменахте борбата срещу корупцията, е, реформата на обществения сектор и реформата на съдебната система. Ако държавните органи не функционират е, съгласно принципите на правовата държава, колкото и средства да отпускаме, те няма да бъдат достатъчни. И това е една от областите, където освен а, техническата подкрепа, нашите служби полагат а, всички усилия, за да помогнат на Украина. Можем да ви предоставим а, съвети, може да ви предоставим а, техническа експертиза, включително и по отношение на бюджета, но в крайна сметка от Украина зависи да покаже политическата воля и готовност да осъществи реформите. Украина изготви отлични закони, законовата база в много области вече е на лице и сега очевидно трябва да се работи за подобряване на изпълнението на, това, на тези закони, създаване на необходимите институции и създаване на необходимите разпоредби за изпълнение. I'll try to answer on all questions maybe combining of them, because actually some of them were overlapping to some extent. Благодаря ви за въпросите. Ще опитам да отговоря на колкото мога повече от тях. Ще ги групирам на по теми. Ще започна с отговора на приятелят ни от Полша, Сариус Волски. Знаем колко голям приятел е той на нашата страна. И вие сте прав. Имаме нужда от структурни реформи. Благодаря ви за становището ви. Понякога в позициите си вие ни предизвиквате, но винаги това, което казвате е вярно и ни помага в прилагането на реформите. По въпроса техническата подкрепа, която беше спомената нееднократно, Питахте ни как украинското правителство оценява помощта, която получаваме от страна на Европейски съюз. Бих искал да спомена няколко елемента. Както спомена господин Бареш, в Украина се ползва от две макрофинансови пакети за помощ. Също така се ползваме един нареченият мащабен пакет от техническа подкрепа. И тази техническа подкрепа, която се предоставя от Европейският комисия безвъзмезно на, ево, на украинското правителство се съсредоточава най-вече върху приоритетните реформи, които, върху които в момента се съсредоточава правителството. Така, например, тази година има 5 или 6 а, м, секторни програми за подкрепа, подкрепата е за, за държавния бюджет и за реформите в областта на инфраструктурата, публичната администрация. Така че това са ключови реформи, които представляват много важни области за реформи от наша страна и разбира се, ние високо цени вашата подкрепа но разбира се, получаваме не само отраслова помощ и помощ за конкретни отрасли проекти, но получаваме голяма помощ и в рамките на СГУА, проект, който се отпуска и други държави. За 2014 година Доколкото разбирам, за първи път Европейската комисия реши да, за първи път да създаде специфичен екип, от специалисти на СГУА. Те посещават нашите министерства. И се опитват да отговарят на нашите ежедневни искания, да реагират на текущите процеси. Трудно е да се направи оценка колко ефикасна е тази помощ, но със сигурност тя не зависи само от а, средствата, които се отпускат на нашето правителство, но и на експертизите на специалистите, които се изпращат в страната ни. Но като цяло ние високо ценим подкрепата, предоставена от Европейската комисия, държавите членки като цяло. Но едновременно с това постигаме повече резултати в някои области, по-малко резултати в други. Но тук, разбира се, причината не е само в помощта, която получаваме изискваме, а и свързани с курса на реформите в съответните области. Така, например, с мен известник министър, който отговаря за селското стопанство и знаем, че бяха постигнати запрещителни резултати благодарение на подкрепата на Европейската комисия, на съответните ам, генерални дирекции при изготвянето на цялостната стратегия за реформа на отрасло на селското стопанство. Това е част от процеса SPS, част от процеса по задълбоченото и съобхватно споразумение свободна търговия, за да може нашите скозапански продукти да имат достъп до европейският пазар. Така че е, е трудно да се направи оценка на цялостната подкрепа, може да направим оценка глава по глава и област по област. Разбира се, водим диалог по всяка една от тези области, но ние винаги високо ценим вашето мнение, вашият опит, особено в случаите, когато Европейската комисия много бързо отговаря на нашите искания и споделя опита на министерствата на различни държави членки, защото се оказва, че е много по-лесно да се работи със сътрудничество с държавите членки, особено последната вълня на разширяванията, защото те са били изправени пред същите проблеми преди 5-10 години. Те са били на същият етап на преговори и на същото равнище на комуникация с Европейския съюз. Що се отнася до идеята за обединяване на помощта в един обща стратегия съвместно с Гула, говорим за мащабни реформи. В момента се опитваме да променим малко мандата на мисията, за да отразим текущите реформи в областта на съдебната система. Имаме много добри отношения и много добро сътрудничество с специалният инструмент. Става въпрос най-вече за сътрудничество и диалог с прокуратурите и Министерството на правосъдието, но може би колегата, който отговаря за европейската интеграция в Министерството на правосъдието, може да добави нещо тук. Разказа господин Сайгас Волски, преди една година Европейският парламент искаше да подобри механизмът за координация чрез създаване на между правителствен диалог с Украина. Трудно ще им бъде да направи оценка на инструмента, който самата аз ръководя, но към момента в системата и в културата на публичната администрация в Украина се стремим този механизъм за координация да бъде възможно най-близо до министър-председателя, за да може хората, които носят отговорността и разполагат с властта да взимат политически решения, да имат достъп до този политически механизъм. Разбира се, той може да бъде променим, след като започнат по-забочените отношения с Европейския съюз въз основа на програмата за прилагане на реформите в контекста на засиленото сътрудничество с Европейския съюз но а, аз действително се гордея с 18-те колеги, които съставляват а, а, мини правителството постъпно на европейската интеграция и те винаги ме подкрепят, когато правя предложения за политически промени в контекста на европейската интеграция. Имаме много добро сътрудничество с администрацията на президентството има наш представител в администрацията на президента, така че на работно равнище мога да ви уверя, че всяка седмица се среща на тенречният Национален съвет за реформи, да са представени основните политически сили в парламента, за да се обсъдят всички елементи от плана за реформи, така че поне веднъж месечно аз представям какво е положението с прилагане на споразумението с асоцииране, така че има постоянен процес на наблюдение от Върховната рада, от президента и от страна на министър-председателя. Така че нямаме никакви проблеми в, по отношение на сътрудничеството ни с Върховната Рада и президентството в усилията за прилагане на споразумението за асоцииране. Като спомена колегата от Латвия, все още имаме известни проблеми с приемането на, на закони в Върховната Рада. На няколко пъти днес споменахте, че в процеса на реформи, който в момента повеждаме, има реформи с цел борба с корупцията, реформи на общественият сектор, на публичната администрация. Правителството изгражда голям брой проекто, изготви, изведете голям брой проекто закони, и в някои случаи има проблеми с а, този процес във Върховната Рада, тъй като има специфична процедура за обсъждане на всеки законопроект в а, Върховната Рада. Това е много изчерпателна работа, която се води първо в правителството, след това в парламента. Но когато говорим за пакета от законопроекти, свързани с прилагането на споразумението за асоцииране като цяло имаме много добър диалог. Имаме специална парламентарна комисия, посветена на европейската интеграция. и всяка седмица правителството представя всички законодателни проекти, които са свързани с европейската интеграция или с процеса за, сближ... за... на сближаване с достижението на европейското право. Нееднократно споменахте реформите, които трябва да проведем. Със сигурност борбата срещу корупцията е сред водещите реформи, които трябва да бъдат осъществени Трудно е да се каже, но според мен е важно да започнем процеса на реформи за борба с корупцията, след което постепенно трябва да започнем да прилагаме всички дейности, паралелно свързани с борбата с корупцията, защото тук говорим за, за приватизацията, за дерегулацията. Споменаха няколко пъти слабият напредък в подобряването на бизнес климата. Тук колегите да ме поправят, ако нещо греша, но министрите, отговарящи за економическото развитие, носят отговорност за бизнес климата и структурните економически реформи и те през месец май тази година предложиха един мащабен законопроект, свързан с опустяване на процеса на лицензиране, за да може се опрости е, процеса не само с е, украинските предприятия, но и всички предприятия, които искат да работят съвместно с тях. Над 30 процедури трябва да, де, да бъдат дерегулирани, но за сега мога да ви кажа, че използваме е, информационни технологии в борбата с корупция, въвеждаме промяна в е, работата на Министерството на правосъдието, за да няма директен контакт между хората, които искат издаване на официални документи и разрешителни, а да се минава през електронна система. Включително да се търси и информация. Тоест, стъпка по стъпка се опитваме да направим максималното за дерегулация и економически промени. The hugest uh, reform we are now facing. Най-голямата реформа, с която се занимаваме, е тази свързана с децентрализацията и конституционната реформа. Мога да ви кажа със сигурност, че ако става дума за децентрализация, там се опитваме да обединим най-добрия опит на страните членки на ЕС. Полша, Франция, ползваме техния опит. Тази седмица ще има голяма дискусия в парламента с, за конституционалните промени и децентрализирането, сдаването на власт на по-низко ниво. Започва се с финансова децентрализация, това го започнахме още от е, януари 2015 предаваме събирането на някои данъци и допълнителни финансови ресурси на местните власти и след половин година от, след тази мярка местните бюджети за момента имат е, над 40% допълнителни средства в сравнение с 2013. have a huge problem with the economic reform and financial. Имаме голям проблем с економическата реформа в е, финансовия сектор. Както казвате, беше споменато тук нееднократно че след незаконното анексиране на Крим, цялото положение в е, източна Украина причини загуби от над 20% от БВП. И сега се опитваме да прокараме е, структурни реформи за стабилизиране на економическото положение и финансовата система. Приоритет са ни борбата с корупцията, реформа на публичната администрация и съдебната система. Най-голяма част от усилията отиват и за реформа на банките и стабилизиране на економиката. Ако имате нужда, мога да ви цитираме економически данни Тоест, колегата ми по економическо развитие и търговия може да направи това. Той е тук в залата. Споразумението от Минск. Що се отнася до него, оценяваме оказаната подкрепа. Всяка подкрепа от Европейския съюз и от страна на парламента са много ценни. Правителството прави максималното за приложение на приложение, на, на споразумението от Минск, ние не го нарушаваме. Не сме ние тия, които го нарушават. И в такъв смисъл, какъв може да бъде международна, каква може да бъде международната реакция, най-добре е да има санкции, и то не само економически, но и политически. въпроса за международна операция и на места на ООН за решаване на, за спазване на Минското споразумение, ние бихме оценили всяка помощ в това отношение. Създаде се и огромен економически проблем и в такъв смисъл ние разчитаме на вашата подкрепа за международните разселени лица – като не става дума за хуманитарна помощ толкова, ние в момента смятаме, че над милиони и 300 хиляди души са е, концентрирани в региона Харков-Днепропетровск. Въпросът е как да се е, намират работни места, да се откриват работни места – това е една а, трудова сила, която трябва да бъде използвана вътре в страната. И тук има нужда не само от хуманитарна помощ и съвети, но и економически и социални такива. Не знам дали не съм пропуснала нещо. Прави сектора. Uh, maybe it would be better to... Can I pass the floor to deputy... Може би да дам думата на заместник министърът, който отговаря за вътрешните работи. Той е тук именно за да отговори на такъв въпрос. Благодаря. Какво мога да коментирам? В Приднестровието. Там е, разследвания, а и процес на посредничество с съответните структури. С е, всички законоприлагащи е, органи и там контрола е изцяло в ръцете на властите на Украина. Сега мога да дам думата на представителите на президентската администрация. Забравих обаче да коментирам и въпроса с приватизационните процеси. Благодаря. Искам първо да благодаря за възможността да коментирам ред от вашите въпроси. Сътрудничеството между администрацията на президента и министрите. Ние сме в много конструктивни отношения на сътрудничество и работим изцяло в спазване на новата конституция. Разбира се, може да има промяни, може да има разлика в съотношението на е, силите е, в е, и в правомощията на администрацията на президента сигурно се носят и слухове, и погрешни сметки, и мнение, че президента не прави достатъчно за, да, за европейската интеграция, но всъщност ние сме много удовлетворени от работата на правителството. С новите назначения виждаме, че ще има възможност да се, търсят, е, да се търси и по-ефективно сътрудничество, не е, в посока на конкуриране, а на съчетаване на усилията и възможностите. Включително и е, сътрудничество с кабинета на министрите. Въпроса за правовия сектор и е, отношението към президентската администрация. Ние не се бориме срещу каквито и да било патриотични изявления. За нас основният въпрос е как да се справим с беззаконни и криминални действия включително на десницата. Независимо от положението в Карпатския регион, ние се опитваме да се справим по възможно най-добър начин с проблемите, включително и с проблема с корупцията. И мога да кажа, че не е толкова а, проблема десницата а, въоръжена ли е или а, е, обезоръжена. Тя ще загуби оръжията си в момента, в който Русия се отдръпне. You know, it was mentioned today as uh, one additional uh, issues още един е, въпрос исках да спомена, свързан с приватизацията министър-председателят изнесе една реч преди визитата си в Вашингтон. Министерството за търговия разработи голяма програма за реформиране на държавните предприятия в Украина. Те са около 3000 като целта е да се започне един открит и прозрачен процес на приватизация, а също така да има конкурси за ръководните позиции, да има информация за финансовата им функциониране, достатъчно прозрачност при приватизацията – призоваваме и национални институции да участват в този процес. Може би някои от колегите от украинската делегация ще искат да се изкажат. Давам е, думата на министъра е, на отбраната, заместник министър. Много се радвам, че съм тук отново и срещам стари приятели. Ще коментирам няколко въпроса и ще отговоря на някои от тях, свързани с въпроса за сигурността. Първо, за украинското правителство в момента няма друга програма, освен програмата свързана с асоцииране към Европейския съюз. Не правим нищо друго. Тази програма е основна част от нашата дейност това правим и в Министерството на отбраната и аз мога да обясня какво имаме нужда от Европейския съюз. Второ, Крим. Министр Лавров заяви неодавна, че е, проблем с Крим няма. Значи за нас и за вас е, няма и е, санкции. Тоест, т.е. и за нас няма проблем. Щом Криме, докато Крим е окупиран, санкциите трябва да продължат. Минск. Споразумението. Нека да про... припомня, че в основата му стои плана на президента Порошенко. Нищо ново няма и той бе подкрепен от е, украинските граждани за е, план, в плана си за мирно решение на кризата. За нас няма друго решение, освен политическото, но за да го постигнем, за да постигнем е, желания резултат, трябва да има политическа воля и от страна на Москва, а такава няма. Ежедневно ставаме свидетели на това, че хиляди километри от границата не се контролират от е, украинската армия, внасят се оръжия и наемници ежедневно, е, разполагат се е, сили и примирието не се осъществява. Не обменихме всички затворници, така както се предвиждаше в споразумението по Минск защото руската страна не изпълни ангажиментите си. И сега да се върна на въпроса от какво имаме нужда. Имаме нужда от оръжие. И ние искаме това не само тук, и го искаме непрекъснато на двустранно ниво, в е, разговорите ни с НАТО и срещите ни в е, Европейския съюз. Знам, че има тема, която е много наболяла сред европейските народи, а именно, че едва ли сега е времето да се дават оръжие на Украина. Но не забравяйте, че Путин и Руската е, федерация докарват танкове на украинската територия е, ежедневно. Никого не питат. Просто си ги докарват. И защо да чакаме да видим какво ще се случи? какво трябва да се случи преди да се вземе решение да се подпомогне Украина с въоръжения, за да защити територията си. Не дайте да забравяте, че за нас това е въпрос от ключово значение. Реформите в отбраната. Успяхме да изградим силна армия, тя може да каже отбор, отпор около 360 000 е, бойци имаме. 5 е, е, до 7 хиляди бяха те преди 6 месеца, така че е много сериозен напредък, който бе постигнат освен всичко друго и с вашата подкрепа. Разчитаме на тази подкрепа и в бъдеще. Опитваме се да използваме всяка възможност, примерно обучаващи от Канада, от Штатите, от Швеция. Те ще дойдат е, през септември, за да обучат нашата войска по натовски стандарти. Така ще решим два проблема. Първо, реформа на сектора на отбраната и приближаване на нашия военен сектор на сигурността към европейските стандарти резултатите за Украина. Териториална е, цялост. Крим е окупиран, източната част е обект на агресия. Ако тези две, два проблема не се решат, няма да има и регионална стабилност в Европа. Моля ви и това да не забравяте. Благодаря. You still expected that share the meeting? I thought you had already... Очаквахме. Е, виждам, че така е, поехте председателството. Благодаря. Други въпроси има ли? Бележки? Заповядайте, Анна Мария. Благодаря. Аз се извинявам, че дойда по-късно, но трябваше да представя доклада си в друга комисия. Много се радвам на посещението на заместник министрите от Украина. Ние оказахме много голяма подкрепа. Искахме да покажем, че там, където има агресия, нарушения на международното право, трябва да има санкции и че Европа трябва да бъде единна за, да застане зад тези санкции. Също да не забравяме и проблема с Крим. Също така осъдихме много тежката хуманитарно положение. Чухме цифрите, срещахме се с съответния комисар Селианделис, когато той е, осъществи визита. Подкрепяме увеличаването на паричните средства в подкрепа. Европе... Отдела на Европейската комисия, който се занимава с това, върши отлична работа. Също така повишаваме осведомеността и присъствието на службата за външна дейност на Европейския съюз в Украина. Искам да поздравя всъщност правителството и парламента на Украина за изключително сериозния им ангажимент в времена, когато е, страната им е толкова засегната от войната, бежанците, е, проблеми с економиката и пропагандата от е, Кремъл. Приветстваме ги за решението им да вървят по толкова сериозно по пътя на реформите, включително в борбата с корупцията. Ние, разбира се, Европа си има своите разделения, но ние ви подкрепяме и искаме да започнем е, действия в съвместно с е, госпожа е, Могерини за оповестяване на факти и данни за това, което се случва, а не гола пропаганда. И, е, но ще задам няколко въпроса и може би се повтарям. Първо, проблема с енергийната зависимост и доставката на газ. Как си представяте нещата с наближаването на зимата? Хуманитарната помощ за страни, за тези части от страната, които не са засегнати от конфликта. Какво повече може да направи Европейския съюз и как? за помагане, за прилагане на споразумението за асоцииране, а също и за справяне на исторически голямата вълна от бежанци. Благодаря. I have a good reason, I mean, to be... Госпожо председател, <clears throat> аз съвсем основателно за втори път взимам думата. Е, съобразно информация, която току-що беше разпространено, Константин Елисая е бил е, назначен за заместник-председател е, на кабинета на президента. Поздравявам го. Той има много качества Очакваме обаче украински посланник, който да бъде способен, който да общува, който да бъде назначен тук. Необходим ни е приятел, приятел е, и партньор тук, колкото може по-бързо. Господин председател, е, това беше моята бележка. Да, аз имам нов партньор в ръководство на президентството, както току-що се каза. Ние е, очакваме е, по-цялостно сътрудничество с господин Еди Сев, с неговия огромен практически опит в европейските институции. И се надявам, че този е, допълнителен, тази допълнителна личност ще бъде много силен глас в Украина по украинските въпроси. Аз Разбирам, че колега от е, Министерство на социалната политика и труда е, каза, вие говорихте за проблемите с за вътрешно разселените лица. Е, Е, тук се каза цифра, но тя не е окончателна, особено за вътрешно разселените от е, Донецк и Луганск. Е, те просто са регистрирани в нашата система. Това са лица, които разчитат на подкрепа от правителството, но на тях им е необходима и социална подкрепа. Искам да ви напомня, че Министерството на социалната политика предлага огромна политика, аз вече казах как да работим с тези вътрешно разселени лица, за работата им, социалните проблеми, защото те са в окупирана територия. Така че отново давам думата на представителя на Министерството на социалната политика, европейската интеграция и труда. Накратко, ако обичате, имаме минута и половина. Ако обичате, заповядайте, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък, но въпросът за вътрешно разселените лица е много сложен, е, особено е, предвид положението в Украина. Така или иначе, когато говорим за средносрочните приоритети в моята страна, искам да кажа, че трябва да предотвратим влушаването на положението на пазара на труда да не се влуши е, и безработицата в източна Украина. Едно е, милион и и 360 хиляди е, бях принудени да напуснат своите, своите жилища. Нашето правителство прави всичко каквото може да им показва, да, се подоб... да, да им се осигури социална закрила, е, ние е, е, отпуснали сме е, повече от 3 милиарда е, украински крони. Искам да кажа, че ние се опитваме да нашата Нашето министерство разработи държавна програма за интеграция, социално образование, защита и реинтеграция. И през 2015 и 2016 година. В момента тази програма се одобрява от е, Централната администрация. Искам да бъда по-конкретен по един въпрос, но основното ми послание в отговор на това какво се чака от Европейския съюз, искам да кажа, че предвид положението на вътрешно разседните страни, ние искаме механизми за регулиране на пазара на труда, за да има заето за населението. Това са важни мерки за вътрешно разселените лица. Ние искаме да създадем механизъм за альтернативна заетост. Хуманитарната помощ е, е, е абсолютно необходима, но трябва да се разработят проекти за създаване на работни места в Украина. Защото, макар и някои от вътрешно разседните лица да са съсредоточени в, в, в, в, в нещо като жилище, но все пак трябва да има повече работни места, за да се интегрират в обществото. И така, за да печелим време, искам да ви благодаря. Благодаря. Аз съм заместник министър по европейската интеграция в Министерство на е, селското стопанство и на храноснабдяването в Украина. Бих искал е, във връзка с прилагането на всички мерки. Ние сме едно от първите министерства, е, в неза... с независими асоциации. Вие питате каква помощ можем да получим. Необходима ни е, е подкрепа за усъвременяване на законодателството. Е, то трябва да бъде гласувано от парламента. През последните 6 месеца ние работих с Европейската комисия по цялостна стратегия за селското стопанство. Сега тя ще бъде разработена на национално ниво и в президентството, е, и в е, Националния съвет за реформи. След това парламента трябва да гласува. След това пристъпваме към фазата на приложението и тогава е, ще оценим високо подкрепа от Европейската комисия. Основните приоритети в нашето министерство е подкрепа за разработване на кадастър, законодателство за земите, малки и средни сълскостопански е, производители и помощта за развитие на селските райони. Това е което ни е необходимо. Благодаря. Мисля, че това беше последното изречение. Аз мисля, че е най-добрият отговор на руската агресия е необратими реформи необратимите реформи, които извършваме в нашата страна с подкрепата на Европейския съюз и на вашите държави членки. Благодарим ви. Председателя, благодаря. Трябва да закрием сесията, защото аз трябва да работя и в комисията по бюджет. И ако там нямаме подкрепа, можете да забравите за всичко останало. На второ място предлагам на нашата комисия следващия път да се съсредоточим с е, заместник министрите. Понякога научавате от тях повече, отколкото министрите. Това е моето впечатление. Благодаря ви за познанията и за дискусията. Благодаря на господин Балаш. Е, е, приятен обед. But she, but she took over. Even they take